тази тема. Сега преминаваме към сходна тема. Следващата точка от дневния ред е изявление на заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност по темата положението в Венецуела след незаконния избор на новия председател и на новото бюро на Националното събрание, така наречения парламентарен държавен преврат. Вероятно вече сте разбрали, че няма да има спонтанни изказвания. Дебата ще започне с изказване на върховния представител, господин Борел. Имате думата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 Е, много дебати, интересни дебати, последния е за Венецуела. Преди няколко седмици в пленарна зала беше е, обсъждана военната и миграционна криза в Венецуела, която чувствително се вълши през последната година поради политическата безисходица в страната. За съжаление, днес наблюдаваме продължаващо влушаване на политическата криза. Това е резултат е, от е, дръзки атаки срещу конституционното демократично функциониране на Националното събрание, като законодателната власт е, беше отнета незаконно с употреба на сила от президента Гуалдо, както и други законодатели през януари, за да се предотврати законен избор на бюрото на националното събрание, е, като е, се забрани достъпът на националното събрание е не само посегателство срещу демокрацията и върховенството на закона, но също така се задълбочава допълнително кризата. Е, така наречения избор на това бюро не е законно, не са спазени законните процедури, както и демократичните принципи, постановени в Конституцията. Не е имало квалифициран кворум, не е имало гласуващо мнозинство, т.е. процедурата не е спазена, т.е. решенията, които се вземат от това национално е, събрание, не могат да бъдат признати от Европейския съюз. Европейския съюз и е, е, реагира бързо и отхвърли атаките срещу Националното събрание, е, защото по този начин беше отхвърлен господин Глаудо като законен председател на това Национално събрание. Този акт за нас е недопустим, защото се нарушава Конституцията. Това предполага ограничителни мерки спрямо само онези, които са отговорни за подронването на демокрацията. Тези мерки не трябва обаче да вредят на народа на Венецуела, който и без това драматично страда от дълбоката е, криза е, едни прецелени мерки не трябва да бъдат единственото средство. Трябва да продължи конструктивния диалог, който да допринесе за мирно решение. Макар и бъдещето да изглежда мрачно, ние не виждаме краткосрочно решение на политическата безисходица. Трябва да се опитваме е, да създадем политическо пространство за преговори е, и да има устойчиво решение на кризата. Но това ще проистече само от същинство истински преговори е, когато говорим е, за исторически проблем с възстановяване на Конституцията, имаме предвид най-вече възстановяване на е, народно избраните и съответни съдебни инстанции. Трябва да има и свободни и честни президентски избори. Както многократно съм казвал, Европейския съюз прави усилия за да е, подпомогне процеса към устойчива демокрация, върховенство на закона и свободни и честни президентски избори. Друго измерение на нашите усилия е, е да и се разработи по-координиран подход за разрешаване на кризата от страна на международната общност. Ние имаме специален съветник, господин Инглес, Иглесиас, който прави е, препоръки. Е, нали, разбирате за кой Иглесиас говоря? Ерик Иглесиас, защото ние искаме е, да се направи възможното. В заключение искам само да кажа, че ще продължим отблизо да следим развитието на събитията, като сме в контакт с други ключови международни партньори. Искаме координирани действия, призив отправяме към международната общност. Накратко искам да кажа какво искаме да кажем. Аз съм сигурен, че дискусията ще се протече е, именно е, в дух на постигане на е, такъв координиран подход. Ние отправяме призив към международната общност за по-координирани действия. Тези действия трябва да се предприемат спешно, защото е, настоящото блокиране не може да трае безконечно. Това ще се опитаме да направим през следващите дни. Е, очакваме категоричен е, категоричен ангажимент от всички партньори. Ние се обръщаме към контактната група. Искаме тя да продължи да работи да работи по така наречения брюкселски процес. Той също тъпче на едно място. Народа на Венецуела страда. Политическата ситуация е такава, че ние трябва да окажем по-ясен натиск в полза на свободни и честни избори, за каквито настояваме от много време без успех. Е, това, което става с, с избора на председателството на Националното събрание, е, показва, че ситуацията се развива така, че ние трябва категорично да се намесим. Надяваме се това да стане. Председателката благодаря. Пристъпваме към е, дебат. Първо господин Лопес Гил от името на НП минути 30 секунди. Благодаря, госпожо председател, господин върховен представител. Истината е, че този дебат, след като изслушах предходния, ме накара да мисля, че правим твърде малко и твърде късно. И в този случай Мадуро се опита да извърши преврат с подкрепата на военните и да, да не допусне единственото легитимно национално събрание, избрано да избере своя председател. Този парламент още веднъж трябва да окаже подкрепа на Хуан Гуайдо не само като председател, легитимен председател на Националното събрание, както и като временен президент на Боливарската република. Не трябва да забравяме причините е, и кой причини тази криза, както и този удар срещу Националното събрание. Върховният представител трябва да наложи санкции, както беше направено преди, срещу виновниците, без да се засяга широката общественост. Не бива да се допуска безнаказаност онези, които са били подложени на ударите на този режим, трябва да получат справедливо решение. Този народ не бива да остава с усещането, че няма бъдеще. Благодаря от името на социалистите, господин Лопес, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Както каза върховният представител Жозеп Боре, днес ние сме тук, за да заклеймим опита за преврат от страна на режима на Мадруро да се наруши доброто функциониране на Националното събрание на събрание. Целяше създаването на паралелни структури, което да не допусне Хуан Гуайдо да продължи да председателства тази институция. Той беше признат от много европейски страни като временен президент на Венецуела. Понякога ние предприемаме доста фрустриращи мерки по отношение на един режим като Венецуела, където ситуацията е нетърпима. Има безпредседентна хуманитарна криза. Трябва да бъдат предложени целенасочени санкции и да се работи с контрал, контактната група, за да намери справедливо и трайно решение в страната. Следващият оратор, господин Канес. Благодаря. Тази резолюция е свързана с а, а, дебат в този парламент. Чрез тази резолюция парламентът заклеймява а, и също изразява мнението си в ключов момент за страната. Имаше опит за парламентарен преврат срещу демокрацията. Това е фарс. Става дума за демократично избран парламента. Ние подкрепяме Хуан Гуайдо като легитимен председател на единствената легитимна институция Националното събрание. Освен а, това, заклеймяваме а, и тормоза, оказан върху депутатите от страна на режима на Мадуро. Европейския съюз трябва да засили своите усилия, за да се възстанови демокрацията в Венецуела, а, като а, следва пътната а, карта, прията от Националното събрание и на базата на предложение от контактната група. Заклеймява нарушаването на правата на човека и изисква онези, които все още не са признали Хуан Гуайдо като законен президент, да го направят чрез своите политически представители. И в заключение тази резолюция говори за венецуанския народ и му отправя силно ясно послание, че не са сами. Този парламент, чрез большинството от своите представители, е за отстояване на демокрацията. Ние сме на страната на народа на Венецуела, за да се възстанови демокрацията в страната. Да се преодолеят проблемите в страната, за да може да се възстанови доверието на венецуелските граждани. Благодаря ви. Господин Хайдер, благодаря, госпожо председател. Положението в Венецуела е катастрофално. Външното министерство какво казва за тази страна богата на петрол? нестабилно положение, е, смъртни случаи, брутално потъпкване на протестите, продължителна економическа сериозна криза, недостиг на лекарства и така нататък. Това е ясно. Какво се премълчава обаче? Причината за този хаос. Действията на един брутален социалистически диктатор, който полага всички усилия да запази властта. Онова, което не може да се постигне с гласовете на хората, се постига с оръжие. Това е мотото на Мадуро. този а, е, модел на режим продължава да бъде хвален от крайно левите в Европа. А, е, насилници от левия част на политическия спектър има и в Европа, не само в Венецуела. Благодаря. Следващия оратор е господин Херман Терч. Благодаря. Радвам се, че има промяна в тона. И това се вижда и в подкрепата, която ще получи тази резолюция за Венецуела. Има някои, които решиха, че трябва да се окаже силен натиск върху престъпния режим, този комунистически режим, в който има и наркопрестъпници. Всичко това беше доказано и в нападението срещу Националното събрание. Трябва да има по-силни санкции срещу всички, които са засегнати. Има друго, Падрино, както и много други, които не трябва да разполагат нито с един долар извън Венецуела. Много притеснителни са връзките с комунистите в Испания, които сега участват в правителството. Ежедневно този режим убива хора, има корупция, която е изключително опасна. Благодаря, господин Пинер, от името на ГУЕ. Благодаря, госпожо председател. Изглежда интересно, че този парламент подкрепя човека, който е получил подкрепата на опозицията. Той беше избран на Националното събрание. Беше избран Луис Пара, друг опозиционен лидер, но нямаше достатъчно подкрепа. И за това беше направил и Гойдун направи своя коронен номер, като прескочи оградата като коза. Този кандидат не е истински. Той се самопровъзгласи за президента. Продължава да настоява за налагане на санкции срещу собствения му народ. Освен това, Гуайдо иска да има военно възстание срещу правителството. Член на този парламент споделя всичко това. Благодаря трябва да спазим времето. Искам да благодаря на преводачите за това, че ни дават възможност да работим. Следващия оратор. Господин Таяни, Виждаме екстремисти, но ние защитаваме правата на човека. Временният президент на Венецуела, председателя на Народното събрание са били избрани демократично, въпреки силите на господин Мадуро, който е диктатор е, е, военните се опитват да убият демокрация в Латинска Америка, аз мисля, че Европейския съюз трябва да има силата и мъжеството да действа, да не се тревожи, както често става, е, и да се ограничи само с хуманитарна помощ. Европейския съюз трябва да бъде смел. Искам Европейския парламент да има коража пръв да признае е, президента на Боливийската република. С този документ ние отново повтаряме незаконния характер, е, всичко незаконно, което е направил господин Мадуро, е, който задушава свободата и който е подчинил народа си. Съвсем законно е да приложим санкции срещу режима, тези санкции трябва да бъдат срещу унези, срещу семействата, които са се възползвали от режима. Всички семейства виновни за режима на Мадуро трябва да бъдат санкционирани, включително и финансово. Е, този апел на върховния представител трябва да бъде определящ. Е, трябва да бъдем категорични срещу режима на господин Мадуро и неговата диктатура. Не можем да се откажем от смелостта си. Благодаря Изабел Шантуш за една минута. Благодаря. Събитието от 15 януари в Венецуела означаваше, че демократично избраните не можаха да влязат в парламента и да изпълнят своите функции. По този начин се прекрачи една червена линия. Нещо подобно не може да се толерира. Подобни действия просто влушават поляризацията в обществото във Венецуела. Чрез такива действия се удължава кризата, както и страданието на венецуелския народ. Хуманитарната криза засяга 90% от населението. 90% общо взето живеят под линията на бедността. От началото на нашия мандат е имало три дебата по темата Венецуела. През последните две години 8 пъти сме обмисли, обсъждали извинете, страната. Седма резолюция се готвим да приемем. Венецуелския народ се умори. Той не може повече. Господин комисар, моля ви да бъдете решителен. Трябва да има преки санкции срещу онези, които нарушават демократичните и човешките права в тази страна. Същевременно искам да кажа, че имаме нужда, имаме нужда от демократични, свободни и честни избори в тази страна. Без съмнение, международната общност трябва да даде право на гласа на Венецуела да а, изрази своето желание. Много закъсняхме. Давам думата на госпожа Шаранзова. Е- Приключваме 2019 година с дебата за Венецуела е и започваме 2020 с друг дебат за Венецуела, за друга криза. Какво щеше да стане, ако беше възпрепятствано влизането на нашия председател в парламента и трябваше да прескача през преграда? Това е абсурдно, но това стана миналата седмица с председателя на венецуелският парламент Хуан Гуайдо. В Венецуела все повече е ясно, че Модеро, Мадуро няма никакво намерение да напусне поста си и да договори преминаване към демокрация. Това ще стане само когато бъде принуден. И за това аз непрекъснато ще настоявам, че Европейския съюз трябва да продължи натиска върху режима чрез селективни санкции и да ги разшири, като включи и членовете на семейството на санкционираните лица, докато не се стигне до един мирен диалог. Благодаря. Сандра Перера от Гуе има думата. Благодаря, госпожо председател. Не знам вече колко дебата са водени в парламента по Венецуела. Ние е, е, проявяваме все по-творчески подход, а лъжата се налага. При една година имаше опит за преврат и бяха засилени санкциите от страна на Съединените щати и на Европейския съюз. Това са е, санкции срещу Боливарската република. Тя е вредна за народа, но е, също така и на мълцинството на място, а именно португалската общност в Венецуела. Но е, в края на краищата не се постига успех. Народа защитава своя суверенитет. Той отхвърля маневрите на други страни той иска да живее свободно в страна, която агонизира. Този народ се съпротивлява и получава нашата солидарност. Следващия оратор е колегата Монтеро де Егиар за една минута. Благодаря, госпожо председател. В Венецуела има систематично нарушаване на конституцията на страната. С акции подобни на тази, която наблюдаваме, можем да кажем, че положението няма да се подобри. Парламента беше обсъден. Диктатурата на Мадуро продължава да се разпростира населението на страната продължава да страда. Парламента неведнъж е казвал, че подкрепяме Гойдо и демократично избраното национално събрание трябва да оцелее по някакъв начин след този опит за преврат. Вече твърде дълго позволяваме на този режим и на неговите на обвързаните с него лица да правят каквото се иска, това не може да продължава така. Искам да кажа, че онова, което чуваме от някои хора, може да бъде определено като изпадане в делириум. Венецуелския народ страда, а някои говорят за външна намеса. Мисля, че трябва да демонстрираме солидарност с венецуелския народ. Благодаря, господин Данти. Благодаря, господин върховен представител. Преди няколко дни бяхме свидетели на поредният акт на насилие от страна на Мадуро и неговият режим. Той подлага на, на е, изтезания. Целият си е, народ, е, хората умират от съвсем банални болести поради липса на грижи. Липсват медикаменти, които не могат да бъдат доставени. Има свиване и на брутния национален доход. Европейският съюз е за насърчаване на демокрацията. За това трябва да приложи и санкции, за да задължи режима да се предаде и да бъдат проведени нови избори. Това е в полза на венецуланските граждани и тези, които го подкрепят. Госпожа Билбаум Парандика има думата. Благодаря, госпожо председател, господин върховен представител. Опита на режима на да завземе Националното събрание ни напомня тъжната история на страната но трябва да продължим да подпомагаме признатият временен президент Гуайдо. Също да се следи ситуацията на място, да се потърси чрез контактната група мирно решение, без да се изключват персонализирани санкции срещу виновниците за нарушаване на човешките права. Мадуро се ползва от много придобивки, докато хората страдат от недоимък. С това ще приключим дебата. Имаме още 5 минути. Господин Върховен представител, имате думата. Ако не сте много изморен вече. Това беше дълъг ден за вас. Благодаря. Повечето от коментарите на много депутатите е, реагираха на подхода на подхода за приоритети. Как можем да тълкуваме толкова различни неща, е, които бяха е, разпространени по новините в целия свят? За мен е ясно, е, за нашата делегация във Венецуела е ясно. не можем да разглеждаме е, избора на това бюро съобразно с правилата и трябва е, да продължаваме да приемаме факта, че Хуан Гуалдо е председател на Националното събрание на Венецуела. Това обаче не решава проблема, но е, по принцип е все пак някаква последователна позиция от наша страна. Аз е, е, чух, че има различни мнения и то категорични различни мнения за случващото се в Венецуела. За мен обаче един факт е ясен. Ние трябва да приемем кой е председател на Националното събрание и следователно той е онзи, който трябва да организира изборите в Венецуела. Ще продължим да работим с този председател. Благодаря ви за изказванията и за приноса ви към дебата. Председателката, благодаря ви. Има 6 проекто резолюции. Дебата тази вечер приключи. Гласуването ще е в четвъртък. Желая на всички почивка. имам предвид ползотворна почивка. Желая на всички честита нова година. Утре заседанието продължава от 9 до 14.30 и след това от 15 до 23 часа може да следите заседанието, както и да намерите протоколите на страницата на парламента. Още веднъж лека ноша.